хубаво да изпаднем в подобна ситуация. Ситуация, в която всеки един от нас в продължение на два часа и половина просто е натискал копче